Good morning, colleagues. Before we start with the votes, преди да преминем към гласуването, искам да кажа, че системата за електронно преброяване на резултатите е повредена. Затова е възможно да не се видят резултатите непосредствено. Ще трябва да ги прочитам. Отново ще кажа, колеги, системата за електронните резултати има дефект. Няма да виждате резултатите в залата. Ще проверим системата след малко. Бъдете търпеливи. Първа точка. Препоръка за второ четене на, за позицията на съвета по опаз... защита на животни, използвани за научни цели. Госпожа Алваро иска думата, ако не се лъжа. Колеги, а номе дел артиколо 176... Съгласно е, член 175 искам връщане на текста в комисията. Ние от години очакваме тази директива и както показаха много от изказванията, налагат се сериозни изменения, така че да се гарантира хуманното отношение към животните. И използването, по-специално многократното използване на едно и също животно, това няма да допринесе развитие на методите в хуманно отношение, в изследователската сфера. Трябва да наистина да отчетем, да вземем предвид хуманното отношение към животните. Трябва да се намери решение, което да бъде приемливо за всички. Не ни трябва директива, която после ще се налага многократно да изменяме това не е политическа позиция, а въпрос на разум. А, разумът няма а, политическа окраска. Благодаря ви за предложението, госпожо Алфано. Имаме ли 40 колеги, които подкрепят предложението ви? Моля да станат прави. I think we have 40 colleagues without counting them. Мисля, че има 40 такива колеги, няма нужда да ги преброяваме. Едно изказване за предложението госпожа Еванс. Моля, заповядайте. Благодаря. Групата на зелените подкрепя подобно предложение. Ние също имаме сериозни притеснения, свързани с текста в сегашния му вид. Държавите членки могат да введат по-строги изисквания за опазване на животните по желание. Обаче с новият закон това няма да бъде позволено. Това ще е против постигането на по-добри промени. Ние трябва ясно да заявим, че трябва да се използват альтернативни методи винаги при възможност. Но със сегашния текст просто се смягчава сегашното действащо законодателство. Също нуждаем се по-ясно дефиниране на условията за използване на примати от не в човекоподобен вид. Много от проблемите с действащото законодателство се дължат на различно тълкуване в различните държави членки. Нуждаем се от допълнителни дебати по тези въпроси, а и по други, за да сме напълно сигурни, че има пълна яснота и че това законодателство ще има ефект. Благодаря. Okay. Against... Got... Едно изказване против, господин Кастов. Signor Presidente, onorevoli колеги. Благодаря, господин председател. Почитаеми е, колеги, като председател на Комисията по земеделие, която е водеща, аз съм против връщането на е, текста в комисия. След 18-месечни дискусии, ние много ясно подкрепихме постигнатият компромис. Никой не е гласувал в него, срещу него, въпреки че имаше някои въздържалисти. Няма абсолютно никакво основание да преразглеждаме това решение. Имаме всички основания да го приемем днес. Uh, the... И сега докладчика. Господин председател, почитаеми колеги, удивена съм от направеното искане. Колегите, които не са били на, да присъствали на дебата тази сутрин, може би не са в течение. Госпожа Еванс и представители на зелените бяха на, присъстваха на всички тристранни срещи на триалога. Те гласуваха за постигнатият компромис. Зелените внесаха изменения в комисия. Те бяха отвърлени, днес ги внасят отново. Това е тяхно право. Тези изменения бяха отхвърлени от всички групи, освен от групата на зелените. Така че, колеги, искам да ви призова да подкрепите този компромис. Аз не съм изцяло доволна от него. Никой 100% не е задоволен от него, но именно за това той е компромис. Но не, моля ви, нека го приемем и да отхвърлим предложението да бъде върнат в а, комисия. Защото иначе ще продължим да работим по законодателството от 86-та година за използването на животни в научните изследвания. Моля, подкрепете направеният компромис. Благодаря. Е, процедурен въпрос ли имате? Благодаря, господин председател. Искам само да изясна позицията на моята група трябва да кажа, че понякога е трудно да се проследят действията на триалога. Когато докладчикът не желая да разбере, че броят на опитите с животни възоснова на този законодателен акт ще се увеличи. Броят на опитите върху примати ще се увеличи страните членки няма да им бъде разрешено да въвеждат по-строги законови изисквания, отколкото това изискване. Затова ние предлагаме а, текста да се върне в комисия. Това не е, не така трябва да работи Европейския парламент. Well, thank, thank you for your group. Благодаря че ни осведомихте за трудностите, които вашата група изпитва във връзка с този законодателен акт, но парламентът е суверенен и сега ще гласуваме. Онези, които са за връщането на а, текста обратно в комисия, моля гласувайте. Против. Продължаваме. А, предложението очевидно се отхвърля. Сега по първа точка. The vote is... Край на гласуването по първа точка. Електронно гласуваме. Отхвърля се. Системата работи, виждаме цифрите. Второ изменение. Пак гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. И то се отхвърля. Второ, трето изменение. Начало на гласуването. The vote is Край на гласуването. И трето изменение се отхвърля. Позицията на съвета е приета от парламента. Сега. А, да, господин Давид. Имате думата за процедура въпрос. Благодаря, господин председател. Последните два дни ние получихме няколко стотин имейла по този въпрос. Може ли службите да направят нещо, за да не си губи времето да изтриваме получените имейли по тази тема? Благодаря. в, в вашият клиент Outlook имате начин да автоматично да изтривате подобни работи. Госпожо Синклер, имате думата по процедурен въпрос. Значи, вашите а, а, избиратели трябва да могат да а, се свържат с вас. Какво си мислите? Thank you for amplifying my point. Благодаря, че подкрепихте моята гледна точка, госпожо. Сега имаме 32 изменения от комисията по заедостта. Ще гласуваме заедно електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. А, приемат се с, с голямо мнозинство. Сега имаме една поредица от изменения. Не ме, ако не ме чувате, ще говоря по-високо. Пето изменение. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Пето изменение е прието. 12-то изменение. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Които са за, гласувайте с дигане на ръка. Против. Приема се. 19-то изменение. 19-то изменение. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение. Електронно гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. А 300 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. И то се приема. 400 изменения, които са за, моля гласувайте с дигане на ръка. Против, е, въздържали се, приема се. 41-во за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 55-то гласуваме го електронно начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32. Отново електронно. Начало. Край на гласуването. Приема се. 34-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 електронно, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто, електронно гласуваме, начало на гласуването по четвърто. Край на гласуването. Приема се. 52. За. Гласувайте с дигане на ръка, ако обичате. Против. Въздържали се. Отхвърля се. За. Против. Това е осмо изменение. Приема се. Осмо е прието. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-то за, против, въздържали се, приема се. 60-то гласуваме го електронно начало. Край на гласуването. Приема се. 61 то електронно за, Край на гласуването. По 61 гласувахме електронно и то е прието. С просто мнозинство. 54-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 62 електронно. Край на гласуването. Приема се. 63-то електронно начало. Край на гласуването. Също се приема. И сега е, цялото предложение е, с измененията за, против, въздържали се, приема се. И сега е, проекта законодателната резолюция. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за господин Юри.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 Що се отнася до шведската версия, става дума за минимален доход и минимална работна заплата и е, трябва си грешка да се изправи от службата за писмени преводи. You, will... Благодаря, господин Лудвиксен. Службите ще решат този проблем. Виждам, че има и друго изказване. Заповядайте. Искам да призова съвета да следи гласуването днес. Искам да изразя едно кратко становище. И искам съвета да следи какво е нашето мнение. Всъщност съвета присъства по време на дебата, тъй като аз бях председател и съм сигурен, че той внимателно ще слуша това, което каже парламента. Господин Бутикофер, Аз мога да гласувам само за, не против. Просто апарата е, само това ми позволява. Words, we'll okay. Ще изпратим техник да минем към резолюцията за Иран. Съвместно предложение за резолюция. Господин Маро, заповядайте. Господин председател, в списъка за гласуване не виждам искането за поименно гласуване, тъй като наистина темата е много важна. Има споразумение между групите, така че бих предложил да се гласува поименно електронно тази резолюция. Um... Добре, отбелязвам си това, което казахте. Да чуем господин Харет. Мисля, че е възможно да поискаме електронно гласуване на двете изменения. С ваше позволение искам да направим така. Ще гласуваме съвместното предложение за резолюция. Аз нямам нищо против поименното гласуване. Искам да разбера дали има някой друг, който е против. Ако има 40 против, няма да гласуваме така. Няма против. В такъв случай да гласуваме. Извинявайте. Господин Хант, искате отделно гласуване на параграфите? Има ли възражения? Добре, всичко ще гласуваме електронно. Разбрахте ли ме ясно? Седма линея. Има възражение. Господин Таник иска електронно гласуване на целият текст, не на отделните параграфи. Ще гласуваме седма алинея с дигане на ръка. Който е за, против, приема се с голямо мнозинство. Пета точка. За, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Сега подлагам на гласуване като цяло съвместното предложение за резолюция. Заповядайте, гласувайте. Край на гласуването. 658 за, 1 против, 22 въздържали се. Резултатът е ясен. Благодаря ви, колеги. Yes. A point of order from Mrs. De Kaiser. Госпожа Де Кайзер по процедурен въпрос to act that I wanted to vote, but my Исках да гласувам, но имах проблеми с техниката. Добре, ще се отбележим това. Okay. Thank you so much. Right, let's get going on the explanations of vote. Mr. Kalinowski. Обяснение на гласуването. Господин Калиновски, заповядайте. Благодаря, господин председател. Развоят на техниката е двигател на напредъка на економиката. Ние трябва да търсим по добре